за независимо разследване на този случай. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Разбира се, ако наистина се е случило подобно събитие, ние ще реагираме точно както предложихте и вие. И сега по дневния ред, със съгласието на политическите групи, предлагам редът на разискванията днес да бъде както следва. Първо въпрос за, въпроси за устен отговор, посветени на кризата в европейския риболов във връзка с петролната криза и втората точка и съответно разискване ще бъдат посветени на доклада на господин Хьокмарк за радиочастотната политика. Това е във връзка с възможността на съответните комисари да присъстват. Има ли някакви въпроси. Политическите групи са приели това разместване на точките по предварително определения дневен ред. Във вторник нямаме промени. За сряда господин Сперони ще направи изложение във връзка с разискванията за външната политика на европейски, обща политика на Европейския съюз в областта на външните отношения и сигурността. Иска се е, е, да се включат в е, разискванията, свързани с ставащото в Северна Африка и въпроса за коптската християнска общност в Египет. Става въпрос за разискванията, които са насрочени за 9 часа сутринта в сряда в присъствието на госпожа Аштън. Съпредседателят Перони Господин председателю, искахме чисто и просто да предложим една промяна, а, що се отнася до дневния ред, или като заместим, или като включим а, нещо в него. Тоест, това не е промяна в дневния ред, а чисто и просто се разширява темата, по която ще говори заместник председателя на комисията. И така, чисто и просто искаме да добавим към съответната тема Сирия, лагерите Ашраф и въпроса с християнското мълцинство, най-вече копското мълцинство в Египет. Става дума за една много деликатна зона и един въпрос, който е свързан с опазване правата на мълцинствата. Затова моля колегите да одобрят това ми предложение. Е, кто ще хотел випови... Благодаря. Кой би искал да се изкаже за господин Гомеш? за. Господин Голниш. Господин председател, аз съм напълно за приемането на това искане, но аз бях поискал думата във връзка с дневния ред за вторник. Дали мога да бъда изслушан сега или едва след като се вземе решение по предложението господин Сперони? Да, трябва първо да приключим работата с решение за сряда. Господин Комбендит, за положително отрицателно изказване. Отрицателно, казва господин Комбендит. Господин Мауро, положително, да. Благодаря ви, господин председателю. По отношение на искането на заместник-председателя Сперони и имайки предвид какво се случва в Египет, един сблъсък между копската общност, и останалата част от общностите, ни води до една ясна картина за това какво се случва в Египет. Затова смятам, че трябва да подкрепим това предложение. Не става дума за това, че коптите искат да покажат своята идентичност през всички останали. Напротив, чисто и просто по този начин ще видим колко е сложна обстановката в Египет. Затова ми се иска Европейския парламент и посредством декларацията на госпожа Аштен да обърнем необходимото внимание на този въпрос. Благодаря, господин Комбендит. Е, е, господин Комбендит, уважаеми колеги, Международната общественост е шокирана от развоя на събитията в Египет, но нека проявим и разум. Шест точки ще обсъждаме с госпожа Аштън. Сирия Ашраф, след това доклада Гуалтери, доклада Албертини, доклада под наслов Европа световен субект в рамките на ОНЕ толкова е натоварен дневния ред, че да добавяме каквото и да било, би било безсмислено. Според мен би трябвало да поискаме нашата комисия за външна политика да обсъди е, ставащото в Египет, всичко, което засяга различните малцинства, и възоснова на това да излезе с становище и да се проведе дебат само по тази точка с госпожа Аштон. Ако включите още една ще станат 6 точки е, за сряда и всъщност няма да има време вниманието да се насочи тъкмо върху ставащото в Египет. Аз разбирам добрите ви намерения, но апелирам за разумност. Председателят, слушахме двете изказвания за и против, е, гласуваме нези от вас, които са за, искането, предложение на господин Сперони. Моля, вдигнете ръка. благодаря. Против. Трябва да проверим по електронен път. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Yeah, чекаме. I, wait, I'm waiting. Не се притеснете, ще изчакаме всички. Замикам гласование. Прекратете гласуването. Приема се. И така, точката ще бъде включена в разискванията в сряда сутринта. Господин Гониш. Благодаря ви много, господин председател. Ще бъда кратък. Председателският съвет е предвидил за утре, вторник, гласуване е, за вдигането, евентуално, на моя парламентарен имунитет. Аз няма да се впускам подробностите по въпроса, но що се отнася само до дневния ред, бих искал да кажа, че съм до някъде изумен е, и това меко казано. Тъй като е, е, не са предвидени каквито и да било разисквания, ще ми бъде дадена възможност само за 2-3 минути да изложа своя случай на събранието. Е, любопитно би било, мисля, да се чуе. Докладчикът подхваща същите аргументи, каквито е, бе навела госпожа Лолис е, миналия път. Това, че е, съдът Председателят прекъсва оратора. Това не е изказване по процедурен въпрос. Благодаря ви. Отнема думата на оратора. Настоявам, казва господин Кулниш, да се проведе дебат. Две, три минути само са отделени, за да се защити достоинството на един член на парламента. Та, нали членовете на парламента също имат право на защита, а не само някои си в Индонезия. Господин Голниш, уважаеми колега, ние продължаваме Възоснова на принцип 78 от правилника, там е оказано точно как се постъпва в такива случаи. Всички коментари, които бяха направени току-що и са част от дневния ред, трябва да бъдат внесени един час преди дебата. Така че повтарям още веднъж. Това е принцип 7.8 от нашия правилник. Благодаря на всички. И с това преминаваме вече към дневния ред. Моля. Нещо за сряда. Бих искал да кажа нещо за сряда. Добре. Председателският съвет е предвидил за сряда след обед дебат по предложението на италианското и на френското правителство. Е, да се суспендира Шенгенското споразумение. А, извинете, става въпрос за вторник. Вторник в 15 часа. Е, настоявам да присъства господин Барозо. Е, председателския съвет се е произнесъл в този смисъл, но аз бих искал да науча потвърдено ли е участието на господин Барозо, понеже първият човек, който реагира след срещата на върха между господин Саркози и между господин Берлускони, бе председателят на комисията Барозо. Комисарите е, по-нататък се изказаха в противоречие с него. А доколкото председателят на комисията е представител на комисията, ние ние настояваме господин Барозо да присъства в 15 часа утре. Извинявайте, че обърках вторника и срядата. За вторник 15 часа става въпрос. Благодаря, казва председателят. Ще проверя дали е потвърдено участието. Не, аз незабавно ще се опитам да проверя. Сега не знам. Предполагам, че ще присъства господин Барозо. Нямам обаче е, последна информация. Ще проверя. Да, е, като жест на особено внимание към вас е, ще се наема с тази задача. Great. Следваща точка е подготвена на италиански, така че трябва да се разменим с колегата. Продължим ли? sì ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Ehm, Добър ден на всички. Започваме с дневния ред на деня, тъй като разгледахме дневния ред на седмицата. Следващата точка е свързана с е, устни въпроси към комисията и е свързана